Dear colleagues, good afternoon. Уважаеми колеги, um, нека да започнем, ако обичате. Ще ви помоля да приемем дневния ред. Благодаря ви. Нямам съобщения. Кратка информация за текущите тристранни срещи – първия политически триалог по директивата срещу изпирането на пари се проведе на 21 март. Имахме ориентационен дебат по регистрирането на собствениците, новите единици, определенията на валутата, обсъдихме различните позиции на институциите. Имахме и техническия диалог. Дадохме и мандат за работата по техническите задачи, които не се обхващат от политическата дискусия. Следващия такъв триалог е на 4 април в Брюксел – сега преминаваме към контрола. Знаете, че ще обсъждаме директивата за платежните услуги в нейния втори вариант. ЕБО, Европейския банков орган, проведе обществено допитване и представи проекто регулаторните технически стандарти или РТС. Първо ще дам думата на Европейския банков орган. Ще кажа добре дошли на Андрея Рибаче, след това ще чуем ЕЦБ и ДГ Физма. Заповядай, Андрея. Благодаря, господин председател. Както казахте и вие, преди около месец приключихме работата си в сътрудничество с ЕЦБ. Представихме и последния доклад по РТС, що се отнася до автенти... установяването на автентичността на клиента и сигурната комуникация. Имахме 224 отговора, при своето допитване. Това беше една обширна консултация. Отговорихме на различните въпроси, но днес бих искал да се спра на три въпроса, които вие повдигнахте по време на контрола през месец ноември. Интересуваше ви технологичната неутралност, изключенията при установяване на автентичността, особено при праговете, риск анализ на транзакциите и на трето място достъп до платежните сметки. Започвам с първото. Ние разглеждаме различни технологични подходи, стандартите ISO, но взехме предвид вашите съображения и решихме, че ни трябва нов баланс между целите на технологичната неутралност и иновациите и от друга страна засилващата се стандартизация на единия пазар. Разработихме технологичните елементи въз основа на добро установяване на автентичността на клиента. Освен това, решихме, че об... обхвата на изпълнението ще се ограничава и в някои конкретни случаи, кога се правят изключения при автентичността на клиента. Когато имаме определяне на риска при транзакциите и съответно праговете са такива, че отговарят на залегналите в документа за консултация. Добавихме ново изключение при плащанията, например, от паркинги, тъй наречените непридружавани услуги решихме, че такива изключения помагат на обществеността, помагат им, например, да плащат таксите по пътищата и други такси, при които няма висок риск. В хода на консултацията ни се казва, че ЕБО не дава достатъчно изключения възоснова на определения риск. Ние разгледахме следователно изключението при транзакции към бенефициери, които вече се ползват с доверие. За нас е важно обаче изключението да си остане изключение, не да се превърне в правило. ЕБО не мисли, че доставчиците на платежни услуги трябва да са тези, които да вземат решения сами, защото подобен вид изключение може да доведе до погрешно тълкуване на това, доколко те изпълняват изискванията по закон. Изключението би трябвало да е свързано с целта и строго определени критерии. Затова ние въведохме допълнително изключение за суми до 500 евро. По този начин доставчиците на платежни услуги също засилват защитата на своите клиенти. Виждаме, че трябва да се въведе и клауза за преразглеждане 18 месеца след въвеждането на тези изключения. Що се отнася до праговете, ние започнахме от праг 10 евро, но разбира се, за нас е много важна сигурността, за да има доверие на пазара. Така анализирахме и доставчиците на платежни услуги. При втория вариант на директивата ние искаме и по-голямо доверие на клиента. Решихме да увеличим изключението за плащания от 10 до 30 евро. Някои от запитаните искаха диапазон от 10 до 50 евро при безконтактните плащания. Също така ние разгледахме връзката между доставчиците на информация по сметката и доставчиците на платежно иницииране. Стигнахме до заключение, че след преходния период, когато влизат в сила регулаторните стандарти. Не може повече да се позволяват тъй нареченото претърсване на екраните. Това са новите изисквания по директивата. Доставчиците в този случай ще трябва да представят своята автентичност, да я докажат и да не предоставят никакви други услуги, освен изрично поисканите. Имаме и член 115, съгласно който тези доставчици могат да продължат плащанията за един преходен период до влизане в сила на стандартите. Ние стигнахме до заключение, че не можем да позволим същия достъп до сметките след влизане в сила на регулаторните технически стандарти – в момента банките споделят данни без за това да е необходим конкретен договор. Използва се интерфейс, интерфейс на доставчика. Но при регулаторните технически стандарти банките могат да разработят нов интерфейс – или да доразвият този, с който вече разполагат, за да общуват със своите клиенти. И в двата случаи доставчиците ще имат достъп до данните, които са им необходими, за да обслужват клиентите. За да отговорим на обоснованите тревоги, на които се натъкнахме, ние добавихме едно изискване банките да разработят интерфейс, който да отговаря на същите изисквания, същото ниво на сигурност и да направят така, че услугите по започване на плащанията и предоставяне на информация за сметката да са гарантирани. Необходимо е също така да сме сигурни, че плащанията могат да се обработят. Би трябвало да се получава същата информация, както и по-настоящем, но разбира се при едни много по-сигурни условия и хармонизиране на доставчиците. Така ще имаме интегриран и конкурентоспособен пазар. Това е максималното, което можем да направим на този етап, като се има предвид нашия мандат. И тъй в заключение ще кажа, ние се вслушахме в казаното по време на консултациите и направихме някои промени с цел по-добър баланс между някои от стъкновителните изисквания по директивата и съответно това, което ни се поиска. Благодаря. Thank you very much. Благодаря на Андрея Енрия. Давам думата на Пьер Пети. Той е заместник е, генерален директор на ЕЦБ. Yes. I, I would suggest, if you don't mind... Ако не възразявате, предлагам първо да дадем думата на Европейската комисия. Мартен Мерлен. Благодаря господин председател. Преди един месец получихме проекта на регулаторни и технически стандарти. Бих искал да благодаря на ЕБО за положените усилия по този въпрос. Като цяло смятаме, че проекта на регулаторен технически стандарт е много добър. Съгласен съм с господин Енрия по въпроса, че директивата крие редица цели, които понякога могат да бъдат в стълкновение една с друга, сигурност, защита на потребителите, иновации, конкуренция. Смятаме, че ЕБО свърши отлична работа и се опита да разреши проблема между тези различни цели, стълкновението между тях. Няма да навлизам сега в подробности по всички въпроси, свързани с регулаторните технически стандарти. Ще говоря за сигурност от една страна, на второ място комуникационния интерфейс. По отношение на сигурността на плащанията и е, идентификацията на клиентите на няколко нива, е, ние подкрепихме подхода на ЕБО. Знаете, че по силата на този подход се използва анализ на риска. Смятаме, че идентификацията на потребителите, която да е удобна, още не съществува в целия Европейския съюз. В същото време обаче се радваме, че ще има клауза за преглед и по силата на тази клауза ще може рано да се а, направи оценка на альтернативните механизми за идентификация. 18 месеца след прилагането на РТС. До тогава би трябвало да имаме достатъчно добра статистика по отношение на измамите, както и по-добър инструментариум, за да се справим с рисковете за измама при плащанията. Втората тема комуникационния интерфейс. Признаваме, че ЕБО наистина се стреми да отчете интересите и на банките, и на участниците в финтек отрасъла. Споделяме притесненията, изразени от Европейския парламент не трябва чрез регулаторните технически стандарти или чрез тяхното тълкуване да се подкопава целта на директивата PSD2, а знаете, че тя е да се насърчават иновациите и конкуренцията. Регулаторните технически стандарти, проекта на ЕБО, възлага някои задължения, за да може да се гарантира качеството на услугите, трябва да бъде въведен съответния интерфейс от банките. Мерките обаче не са достатъчно конкретни, за да може да има възможност за корекции, що се отнася до действията при плащания от трети страни. Затова ние смятаме, и подчертавам още веднъж, че банките трябва да имат мерки, с които да гарантират ненакърняването на търговската дейност на третите страни. Трябва да има устойчив подход по отношение на плащанията от трети страни и трябва да има достатъчно голяма гъвкавост за банките. Надяваме се, че ще можем на тази основа да намерим приемливо решение за всички страни. Естествено, за такова решение ще е необходима добра воля. Тя трябва да бъде демонстрирана от всички страни. Надяваме се и сме уверени, че ще можем да успеем да постигнем тази цел в рамките на това, което ни е заложено от регламента. Благодаря. И сега господин Пети. Благодаря. Аз също искам да започна с благодарности на Ево за това, което е свършил до момента, включително и за това, че са взели предвид опасенията на пазара още в предишната версия на стандартите. Тези опасения вървят по посока на нуждата от повече прозрачност. Трябва да намерим добри решения за всички проблеми, които бяха поставени при консултациите. Има един въпрос, който все още е отворен и върху който искам да се спра. Нашето становище е достъпа до платежните сметки. В е, законодателния процес в момента са включени три елемента. Най-напред ние разбираме опасенията на Европейския парламент. Ние разбираме, че тези опасения са провокирани от желанието да се осигури един, една, едно непрекъснато доставяне на услуги и достъп до информация за сметките на потребителите. Освен това, става дума и за избор на информацията, която трябва да се представя на търговеца, включително и потвърждение за осъществяването на плащането. Това е в общи линии начина по който ние смятаме, че може да се опосредства иновациите в, на пазара на платежни услуги. Тази функция трябва да бъде запазена. Естествено, ние всички смятаме, че условията на директивата 2 трябва, на директивата за платежните услуги 2 трябва да бъде спазени, т.е. трябва да има е, лицензии, трябва правилата да се спазват и трябва да има възможност за идентификация на услугите, предлагани от банките. На второ място, слушайки Европейската комисия, ние приветстваме начина по който комисията Е, мисли за опасенията на парламента. Е, може би тук трябва повече яснота, повече яснота по условията за достъпа. И на трето място. Ние, Европейската Централна банка, ще продължим да подкрепяме усилията които третите страни и банките ще правят с борда за определяне на общ комплект на практически изисквания, които са необходими за, за развитието на един интегриран пазар на платежни услуги в Европа. Трябва ни интегриран пазар, за да имаме пазар на който третите страни могат да се конкурират. Така че в крайна сметка само една от третите страни да могат да имат достъп до съответни а, платежни сметки. Не може да има а, брой на интерфейси, който да отговаря на броя на банките. В момента се мисли по различни решения. Решения, които да дадат решение на проблема за достъпа до сметките. Ясно по този начин ще, ще стане ясна функцията на правната рамка – но така или иначе, третите страни и банките ще трябва да си свършат своята работа, за да намерят начин по който да комуникират едни с други. Ние смятаме, че в крайна сметка ще се намерят подходящите решения. И накрая – Европейската централна банка ще продължи да подкрепя плащанията, непосредствените плащания в Европа, чрез развиване на съответните платежни решения. Вие знаете, ние подкрепяме това, това развитие. Непосредствените плащания опират до директен достъп до сметки. Ние се опитваме автоматично да решаваме тези проблеми и се надяваме, че съответните решения ще са на лице до момента на влизане в сила на директивата, а именно в началото на 2019 година. Благодаря, казва председателят. Искам да благодаря на ЕБО за това, че взе предвид и осветли съответните опасения на парламента. Ние сме напълно съгласни и доволни от вашето предложение. Давам думата на Маркус Фербер, с което откривам дебата. Благодаря. От моя страна също благодаря за това, че някои от нашите забележки са взети предвид. Тогавашният докладчик Антонио Таяни, чието наследник съм аз, а, още по негово време бяха направени тези забележки. Ние се питахме тогава дали чрез нашето законодателство ще може да настигнем развитието, което наблюдаваме в мобилната телефония и банковите предлож... приложения, но това просто като странична забележка. Аз имах е, честа да водя тристранните срещи. От една страна искаме повече конкуренция, повече отваряне на пазара, от друга страна обаче искаме и защита на потребителите и удобство при плащанията. Затова смятам, че може да кажем, че операторите, доставчиците трябва да предлагат съответните решения, но те трябва да са сигурни. На второ място, технологията и бизнес моделът, тези две единици трябва да са неутрални. Това е много важно, защото тук имаме ИЗО стандарта, който е референтен. Тоест, е, за момента неутралността не е осигурена. Точка 93 казва, че трябва да има директен достъп до дадена сметка, но тук трябва да е ясно, че трябва да са на лице и изпълнени други изисквания от директивата, т.е. да има добра идентификация на всички онези, които искат да имат достъп до сметката, т.е. дали това е сам аз или някой друг, т.е. аз като притежател на сметката. Това е първото ниво на сигурност. Искам да кажа нещо и на комисията. Дискусията, която водим в момента, се концентрира върху задълженията на, платеж, на, платеж, на за, за доставчиците на платежни услуги. Но бизнес модела трябва да вземе предвид и информациите, които се предават при претърсването на екрана. Но как точно ще бъдат структурирани тези интерфейси, това е въпрос на бъдещето. Не може едната страна, т.е. възложителя да има неограничен достъп до информация, а посредстващата услугата единица да няма този достъп. Така че тук трябва да има баланс. Искам да помоля комисията да уравновеси тези изисквания, за да няма пробойни в нормативната база и за да имаме равнопоставеност на европейско равнище. На следващо място. ЕБО е адаптирала праговете и въвежда идентификация на клиентите. Освен това, обаче тук има проблем с изключенията. Прага тук е 500 евро. Може би от страна, от гледна точка на частното лице, това е добре. То тогава в такъв смисъл е защитено, но тези прагове за бизнеса са прекалено ниски. Защото централни счетоводни единици ще са доста затруднени в своята дейност. Например, при плащане на командировки, тук за момента се ползват автоматични процеси, които ще бъдат много затруднени от този практика, Така че тук трябва да има решения за плащания от бизнес към бизнес за суми, които надхвърлят 500 евро. Аз не смятам, че всеки ден един комисар ще прави трансфери лично, когато е в командировка. Благодаря. Thank you. Благодаря. Оле Лудвиксон. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да гарантираме правото на третите страни да имат достъп до сметките Новата версия на РТС дава възможност на банките да решават дали третите страни да имат достъп или не. Не е част от мандата на ЕБО да а, и отхвърля модели на действие, които са се доказали и от които не е имало течове на информация. Мисля, че РТС трябва да бъдат е, съпоставими с различни технологични решения. Освен това, трябва да гарантираме, че специалният интерфейс може да бъде управляван от банките. Той не трябва да се основава на модела на пренасочване. Технологиите трябва да дават възможност е, на третите страни да използват и приложения за мобилни телефони. В член 28.3 има конкретни разпоредби във връзка с регулаторните технически стандарти. Странно е, че се използва този конкретен стандарт от този член, а иначе се говори за това, че трябва да има технологична неутралност. По отношение на 20.022 трябва да кажа, че той трябва да даде възможност на банките да действат. Не би трябвало да се премахнат възможностите за мобилни плащания. Член 27.4 постановява, че международни стандарти, е, международни организации по стандартизация трябва да могат да се произнасят относно доставчиците на услуги. Обеден съм, че Европейския съюз не може да дава на други организации е, възможността да предписват какви да бъдат техническите стандарти. Налице е риска подобни организации да бъдат е, е, по някакъв начин е, решаващи при действията на банките. Освен това ще има високи разходи и някои ще бъдат изключени от пазарите. Надявам се, че в крайна сметка ще можем да имаме полезни решения, които да са удовлетворителни за всички. Благодаря. Thank you. ECR. E Благодаря, Софи Инфелд. Съвсем накратко няма да навлизаме в подробности. Във връзка с казаното от Маркус Фербер и начина по който приемаме законодателство. Мисля, че май не отговаряме на света, в който живеем. Когато говорим за точки и за запетайки и спорим за тях, искам да попитам колко добри инициативи вече са напуснали Европа. То си е изключително техническо по своя характер и ние говорим за подробности, Говорите за някои притеснения. Аз се надявам, че ще можем да се договорим относно текст, който да позволи иновациите и конкуренцията. Би трябвало да подходим по различен начин. Първо се опитваме да изгоним иновацията от Европа и след това се оплакваме от зависимостта от китайски и американски гиганти. Ами, това се случва, защото ние правим нещо. Надявам се, че ще подходим малко по по-различен начин в този случай. Председателя. Всъщност, е, не знам дали дерегулацията винаги е начина да имаме добри пазари. Може да се дебатира. Значи имаме законодателство, щом то е в официалния вестник на Европейския съюз, би трябвало да се прилага. Обедената левица Ева Джулия няма. Ще си изкажете ли от нейно име Свен Гиголт? Благодаря. Спомням си и може би Софи Индвел си спомня, че когато преговаряхме по СЕПА, много говорихме за управлението. И си спомням добре, че проблемите никога не бяха решени както трябва. Работната група, която подготвя правилата, които обсъждаме тук, се занимава с интерфейса в рамките на ERPB. Това е орган, който се намира в ЕЦБ и замества съвета по СЕПА. Този орган има веб страница, ако погледнете правилника за дъста, ще видите, че той се избира с мнозинство от 3 четвърти и нищо, съответно, не може да се направи срещу банките. И когато има нужда от един или двама души в допълнение, така или иначе секретарията остава в рамките на EPC. Не виждам как можем да говорим тогава за представителство на гражданите и на потребителите. ЕБО дори не е в списъка на членовете. Защо не сте там? Не ви поканиха, така ли? За мен плащането а, или по-скоро Управлението в сферата на плащанията по никакъв начин не отговаря на съвременните тенденции. Затова трябва да говорим за това как се взимат решения, вместо постоянно да каним тук гости за парламентарен контрол. За мен това е много специфичен и странен начин на управление. Освен това, питам комисията следното. Защо тази така наречена ключова работна група за изпълнението на директивата за услугите по плащания номер 2 има секретариат, който е в ЕБС и имаме две големи банки, които са членове на тази работна група. Те са сложени в скоби. А, съпредседателя също е от EPC. Тази структура много ме притеснява. Значи имаме европейска институция, имаме ясни отговорности, гласува се бюджета. Тук говорим за независима институция, която има много функции, но нивото на контрол не е същото. И ето защо сега виждаме, че Европейския банков орган дори не участва в тази работна група. Затова стигам до следващия въпрос. Кой взима основните решения? Как се гарантира прозрачността? Може ли комисията да ни каже дали тази структура на управлението е оптимална, прозрачна и демократична? Благодаря. Господин Вале го няма. Господин Анеманс иска ли да се изкаже от името на Барбара Капел? не желае, започваме с специалните изказвания. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Благодаря за този контрол по регулаторните технически стандарти. Мисля, че той е важен и наистина трябваше да се върнем на темата. Мисля, че Това, което се представя от работната група е балансирано. По ниво едно. Важното е, че трябва да определим точката на вход в пазара. Да говорим за адаптирането към новите технологии и все по-улеснените плащания за клиентът. Всичко това е разбираемо, но трябва да се мисли и за сигурността, за запазването на съответните структури, които да поддържат системата. Разбираме от някои изказвания, че целта е да се успокоят тези, които вече са тръгнали по пътя на новите Технология или не, но ние говорим за технологична неутралност при тези, които вече са влезли на пазара. За какво тогава става дума? За данните необходими за ефективните плащания или за нещо друго, че чрез тези плащания се позволяват нови участници на пазара – или вече съществуващите участници могат да се доберат до абсолютно цялата информация по дебитираната банкова сметка. За това ли става дума? До някъде е жако, че не видяхме конфронтация между големите участници, като някои от големите предприятия от типа на гафа, които могат да получат достъп. Или не. Но при технологичната неутралност е много интересен въпросът за данните. Мисля, че това не беше целта на законодателя на ниво А, на ниво 1. Тук трябва да се водим от законодателната воля. Не би трябвало адаптирането към технологичните стандарти да води до това, че съществуващите участници на пазара да затвърждават своите позиции и да ги увеличават. След това аз съм за тези 10 евро като прак, защото наистина междините звена при плащанията не са първа редица в борбата ни срещу тероризма, но все пак ние трябва да мислим за сигурността. И колкото повече изключения се правят, толкова е по-голямо отстъплението и увеличаването на риска. Нещо, което е важно и за нас като законодатели. И тъй това е. Ние трябва да мислим за технологиите, за потребителя и понякога балансът е невъзможен, но наистина трябва да се мисли и за сигурността при платежните услуги. Ние одобряваме предложението на Европейския банков орган и го подкрепяме в работата му по окончателното предложение. Благодаря. Uh, other... Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат, затова аз ще кажа няколко думи. Както вече казах, за мен онова, което каза Андрея Нри е изключително убедително. Искам да благодаря на ЕБО за това, че подобри първата част на текста относно многостепенната идентификация на клиента. По втората точка, достъпа до платежни сметки. Искам да попитам комисията какво смята, когато казва, че ще се направят промени, за да се защитят съществуващите търговски практики. Като цяло се опитваме нашето законодателство да не нарушава търговските процеси, но това трябва естествено да се прави в духа на съществуващото законодателство – и целта на законодателството не е само да защити някои търговски модели, но и да приложи конкретни аспекти. На практика говорим за неутралност, но трябва да говорим и за сигурност. Затова не знам дали онова, което комисията казва, може да се тълкува като пост поставяне под въпрос на тезата, че претърсването на екрана вече няма да бъде част от законодателството. Аз мисля, че този аспект е част от законодателството. И нуждата да защитим нормалното функциониране на пазарите не би трябвало да ни кара да загърваме този толкова важен елемент от законодателството. Аз се изказвам сега в качеството си на член на комисията и искам да ви приканя да поясните до каква степен искате да промените точно този аспект. Аз лично смятам, че той не трябва да се променя. Благодаря. Благодаря, господин председател. Думата има комисията. Както вече казах, ние смятаме, че регулаторните технически стандарти, създадени от ТБО, са много добри по всички въпроси. С тази оговорка по отношение на комуникационния интерфейс, трябва да кажа, че все още смятаме, че е необходимо да има допълнителни е, предпазни механизми и гаранции за третите страни, за да може да се запази устойчивостта на техния бизнес модел и за да се запази е, принципа на търговската им дейност. Какъв е принципа? Или да се даде достъп на третите страни чрез интерфейс за потребителите, като може да има естествено модификации, за да може да има а, нормална идентификация от страна на банките. Освен това, трябва да може да се гарантира, че третата страна ще разполага само с информацията, която и трябва за да предостави съответната услуга. Или пък банките могат да създадат специален интерфейс. Това понятие не се развива в РТС, стандартите. Смята се, че това е интерфейс, който не се основава на онлайн платформата за банкиране. Тоест, ще има адаптиране на интерфейса за потребителите, за да може да се даде възможност за нормална идентификация и размяна на точната информация. Чуваме какво ни казвате вие, чуваме онова, което се каза в съвета. Нашето предложение не е фиксирано веднъж за винаги. Искаме да хвърлим мост между позициите, които сме чули до сега. Благодаря. Може би ЕЦБ да се изкажат първи. No, I just... Thank you. Благодаря ви. Исках да взема отношение по това, което беше казано за ДРПБ. Знаете, че това е звено, което се председателства от ЕЦБ. Тук се включват всички елементи, свързани и с търсенето, и с предлагането. Потребителите, клиентите, банките, малките и средни предприятия, платежните, институции. Следователно, за нас това е организация, която представлява всички интереси. Организацията има собствен правилник, И както и вие отбелязахте, наистина беше създадена работна група, която да разгледа услугите, свързани с плащанията. Има председател, има и представител, който е на индустрията. Следователно, търговската страна участва. Правилника и мандата на този орган са такива, че нито едно решение не зависи единствено от пазара. В това мога да ви уверя. Всяко решение се основава на широкия консенсус. Следователно не може да се каже, че от този орган ще дойде решение, което не се подкрепя от всички ключови участници. Тук се имам предвид и банките, но не само те. Благодаря Европейския банков орган. Може би преди да дам думата на Андрея, трябва да кажа нещо и за ДБА. Нещо, което също е много важно. Те винаги могат да участват, ако желаят. Благодаря. Ще дам думата на Дирко, тъй като той всъщност е по-добре запознат с ежедневната работа, но ще направя някои по-общи бележки за момента на изработване на стандартите. Ние имаме мандат. Нашия мандат е свързан именно с изработването на такива стандарти. Както и дискусията днес го показва, това е една от най-сложните теми. Ние имаме само 12 месеца е, и консултациите ни доведоха до рекорден брой отговори. Така че, е, що се отнася до сроковете, ние наистина сме изключително дисциплинирани. Този процес за нас е, е доста отежнен, а по управлението ще кажа следното. В крайна сметка Европейския банков орган си има собствена техническа структура, е, нарича се сигурно плащане. Работим в сътрудничество и ДРПБ включва съответните публични органи и други участници – Ако има и други организации, при които се случват разисквания с индустрията, това според мен е много добре. Но не би трябвало Европейския банков орган да участва в работата на това звено, тъй като ние имаме собствени канали за консултация, ние сме пределно прозрачни, когато работим с частния пазар. А сега по-конкретно по някои технически бележки мога да кажа няколко думи за интерфейса, но според мен ми се според мен нашето решение е достатъчно балансирано, като се има предвид законовата рамка. Стремим се към сигурност и за това е много важно всеки с достъп до сметката на клиента да бъде идентифициран и да се дадат достатъчно гаранции за сигурността. Освен това, достъпът трябва да е ограничен до информацията необходима за предоставяне на услугата. Точно това се опитва да постигнат и нашите стандарти. А сега ще дам думата на колегата за тези 500 евро, но на бързичко, казва председателя. Само 30 секунди, ако позволите. Знаете, че ние не искаме иновациите да напуснат Европа, но тук имаше промяна на парадигмата в законодателството. За първи път в закона вписваме и изисквания за сигурността, нещо, което е ново, ние сме част от него и има доста направени изводи, но трябва да кажа, че всичко това е доста очудващо, защото когато работим и по плащанията, и по сигурността, тук има един нов елемент. Иначе, както и Андрея каза, има едно месечно закъснение. Проведохме консултациите, имаме и дискусионния документ. За нас беше важно да се ориентираме в пазара. Не мисля, че закъснението ще прокуди иновациите. Тук имаме предвидения 18-месечен период до влизането в сила на регулаторните стандарти. Това е закъснение, което не е предвидено от нас. Това е закъснение по самата директива във втория вариант. То би могло да се отрази на пазара – но ще кажа това, което се каза и преди. Технологичната неутралност може да бъде определена по най-различни начини. За нас е важно нито един от участниците да не се окаже в привилегирована позиция, всеки да започва от начало – Ние имаме и други цели, не само технологичната неутралност и трябва да се намери точния баланс. Благодаря. Накратко. Аз съм абсолютно разочарован от това, което чухме, защото нито един от моите въпроси не получи отговор. Въпросът за управлението не е свързан с регулаторните стандарти, за които непрекъснато се говори. Разочарован съм, защото има и много по-важни въпроси от тези повдигнати от преговорния екип. И ако това е подходът, аз ще се откажа да бъда докладчик. Оказва се, че всъщност се поставят съвсем други въпроси, а не се поставят въпросите, свързани с обхвата на законодателния инструмент. Затова аз наистина ще спра работата си до тук. Това, което чуваме е недопустимо. Благодаря, Маркус. Всеки вече се изказа. Имаше възможността да го направи, ако на нещо не е отговорено. Не, точно за това имаме контрола днес. Много извинявайте, но това е важен въпрос. Ако сега всичко това се оттегли заради други фактори. Добре, и господин Гигълт беше прав. Тук има и политическа страна, но дебатът показа, че в парламента има различни мнения и комисията трябва да се съобрази. Сигурен съм, че отново ще обсъдим темата, за да определим позицията на парламента.

Cruz, please. We will have a follow-up, but now let's move. И тъй по тази тема ще обсъждаме и по-нататък. Сега преминаваме към пета точка. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на министъра на финансите на Харватия, господин Здравко Марич. Той прие поканата ни да разменим мнение по економическото управление на Харватия и мястото на Харватия в Европейския съюз. Знаете, че тя се присъедини най-скоро към Европейския съюз. Междувременно пострада доста от економическата и финансова криза. Беше започната и процедура за нарушение по дефицита, но сега дефицита е по 3%. Надяваме се през май да се излезе от процедурата за дефицит. Сигурен съм, че има и други въпроси, на които господин министъра ще се спре, може би препоръките, за неговата страна от страна на комисията. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент. На първо място Бих искал да изразя своята благодарност за тази възможност да разговарям с вас като министър на финансите на Харватия. Добре е, че има възможността да се представя пред Комисията по економически и парични въпроси. Господин председателя вече спомена няколко от темите, на които ще се спра – економическите тенденции и перспективи на Харватия. Като хърватин ще кажа няколко думи на хърватски. Уважаеми господин председател, почитаеми дами и господа, за мен е наистина чест и удоволствие да мога да се обърна към всички вас като първи министр на финансите на Харватия – Приятно ми е, че съм в Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Ще обсъди економическите и финансови тенденции в Харватия. Както каза господин председателят, Харватия както и много други страни в Европейския съюз, пострада доста от економическата и финансова криза, която в Харватия продължи 6 години. Така се стигна до акумулативно намаление на нашия БВП с почти 12%. От това разбирате колко голямо беше отражението на рецесията в нашето общество и економика като цяло. Имаше свиване на стопанската дейност и тенденции на влушаване на пазара на труда, увеличаване на безработицата, намаляване на работните места – и съществено влушаване на нашите финансови позиции, особено общественото финансиране. Хърватия е изправена пред предизвикателствата на демографията, например. Затова и всеки би се съгласил с това, което реши и правителството, че економическите и парични въпроси са нас водещ приоритет. Предишното ни правителство не издържа повече от година, но аз бях финансов министър и в него, така че мисля, че има известна последователност именно по тези въпроси при сегашното и при предходното правителство. Нека кажа няколко думи за 2016 година. За нас тя беше много добра. Вие изброихте някои факти. Аз също ще обясня защо за нас 2016 година беше важна и добра. Тя сложи край на рецесията, започна убедителен економически растеж. Ние очаквахме растеж от около 2%, но той стигна 3%. Последните официални разчети показват, че сме стигнали до 2,9% увеличение в края на годината, благодарение най-вече на износа. Със сигурност тук помогна силната економика, износа и членството ни в Европейския съюз. Видяхме, че нараства и вноса. Затова и разликата между внос и износ стана нулева. За растежа беше много важно и вътрешното потребление, както и стопанската дейност. Пак казвам, имаше много добър растеж и увеличение на инвестициите. И БВП, и производителността, всички наши дейности показват много добри характеристики през 2016 година. Търговията на дребно, туризма, туризма е много важен за страната, защото допринася с 18 до 20% до ежегодния БВП. Има и още една дейност, която е важна. Строителството. През последните 6,5 години то много се беше свило, но сега отново се представя добре. В същото време ако говорим за обществените финанси, както и вие посочихте, тук имаше проблеми заради влушените финансови позиции. Комисията започна процедура за свръхдефицит спрямо Харватия и това доведе до промени. Правителството отчете че трябва да се заеме с макроекономическото предизвикателство пред него, затова и ние работихме и сега мога да кажа, че наистина се справихме. За един кратък период променихме негативната тенденция и постигнахме важни подобрения. Вече мога да кажа, че дефицита ни е 2,6% от БВП, нещо, което отговаря на препоръките и нашата цел дефицитът да отговаря на мастрихските критерии, а именно да е под 3%. Едва ли трябва да ви напомням, че през последните 6 години той беше стигнал до 5 и повече процента от БВП. Но ние успяхме да контролираме разходите и също така да използваме приходите по-добре за намаление на дефицита. Крайният резултат през месец декември имахме технически допълващ бюджет заради новото правителство, като решихме, че нашата цел трябва да бъде не 2,6, а 1,6% дефицит. Е, вие ще видите официалните разчети, но мога да ви кажа от сега, че що се отнася до 2016 година, прогнозите се сбъднаха и сега се оказва, че дефицитът е бил не 1,6, 1% от БВП. Така че наистина имаме растеж, имаме консолидиране. На трето място трябва да спомена и активите. Множество държавни предприятия и един доста голям портфейл държавни активи свързани с недвижимо имущество, бивши сгради на военните, туристически съоръжения и така нататък. Всички тези три нива допринесоха за големия успех. За първи път ние успяхме да намалим своя дълг до 84%. В момента той е 83,9%. 4% пункта от БВП. Всички тези резултати са отчетени от институциите за кредитен рейтинг. Сега, след 10 години проблеми, виждаме много положителни отзиви от тях – Нашия рейтинг по-настоящем е променен от отрицателен на стабилен. Имам предвид и Moody's. Разбира се, правителството няма да спре до тук. Ние ще продължим с изпълнението на структурните реформи. Те са част от препоръките по страни на Европейската комисия, работим в диалог и с Европейския парламент има дейности и мерки, които според нас са много необходими, за да има средносрочна и дългосрочна устойчивост на нашите обществени финанси и изпълнение. Средносрочната ни цел е свързана с потенциалния растеж на економиката. В момента ние не сме разгърнали пълния си потенциал – за това и трябва да продължим с реформите. През април ще представим и Националната програма за реформи, както и програмата за конвергенция. Така всички реформи ще бъдат представени заедно. Ще бъдат обсъдени подробно. От сега мога да ви кажа, че за нас са важни – здравеопазването, обществения сектор, пенсионната система и средата за предприемачество. Ние сме готови да изпълним своите задължения и обещания по структурните реформи – Нашето правителство още в началото на мандата си представи в парламента програма, която беше гласувана на 1 февруари тази година. Започнахме и обхватен проект за данъчна реформа. Ще бъдат преработени над 15 акта на първичното и вторично законодателство. Ние бихме искали повече прозрачност, ефикасност, конкурентоспособност и най-вече стабилност. Нещо много важно за Хърватия. Ще има известни данъчни облегчения, така че да е по-лесно за домакинствата и най-вече за предприемачите – тези облегчения се изразяват в 7% пункта от БВП. Насочили сме се към областите, където очакваме най-положителен ефект върху растежа, а именно корпоративния данък и данък общ доход. Всичко това е важно не само за публичните финанси, но и за цялата економика – един от ключовите приоритети при нас е по-доброто освояване и на европейски фондове. В бюджета на 2016 година има голямо подобрение в това отношение, но то може да е още по-голямо. При европейските фондове продължават много от проектите на държавно ниво – но се навлиза все повече и в реалния сектор. И тъй накрая на моето встъпление, преди размяната на мнения, ще направя заключението, че Хърватия се представя много добре през последните 18 месеца. Ние показахме, че за кратко време можем да превърнем отрицателните тенденции в положителни. И сега е много важно да продължим работата и да я ускорим в частта структурни реформи. Трябва да стимулираме економическия растеж, да имаме една добра позиция и да правим повече усилия по конвергенцията. Благодаря. Thank you very much for your very comprehensive... Благодаря. Благодаря за вашите интересни въведителни бележки. Това, което казахте, е емблематично за някои дефицити, за някои индикатори. Не интуитивно на е интуитивен начин, по който могат да се решат проблемите с дефицита. Има нужда от определени правила, но не само правила. Вие явно сте успели и да ги приложите и да постигнете съответните заложени цели. Това означава, че сте направили структурни усилия Това е по принцип въпрос, който обсъждаме в Европейския съюз. Вана Малетич, първият оратор. Благодаря. Уважаеми господин министър Здравко, добре дошли в нашата комисия. Вие сте първият министър от Харватия и представлявате страната в този диалог. Аз ще ви задам въпрос на харватски. Вие обяснихте ситуацията в Харватия. Много добре описахте всичко и ви поздравявам за дейностите по намаляване на дефицита. Както каза и нашият председател, Ясно е, че целите за управлението на публичните финанси са постигнати, но що се отнася до макроекономическите дисбаланси и съответната процедура, искам да ви попитам какви са бъдещите ви мерки, за да може да напуснете обхвата на тази процедура, процедурата по свръхдефицит. дефицит която е започната. Аз също ще отговоря на харватски. Както бе споменато, Ние се съсредоточаваме върху тази процедура за свръхдефицит. Много е важна тя за нас. Ние спазихме изискванията, но не само това, ние надхвърлихме целите. Освен това, ние като правителство приехме и стратегията за управление на публичните финанси. Смятаме да намалим нашия дълг е, и отношението дълг БВП под 3% точки. Това, що се отнася до бюджета, но а що се отнася до макроекономическите баланси, да, те са много важни. Е, тези дисбаланси са идентифицирани както от европейските институции, така и от нашето правителство. И това са именно областите, в които използваме правителствени средства. Има нужда обаче от по-нататъчни мерки. В областта на публичната администрация трябва да приложим принципа за по-ефективни услуги за гражданите и предприятията. Това трябва да бъде видено в светлината на демокрацията Кравските предизвикателства, имам предвид тук здравеопазването, пенсионната система, те трябва да станат устойчиви. Освен това, има и някои области, където ни трябва дългосрочна стабилност. Образованието, например, е една такава област. Трудовият пазар също – Тук виждаме бъдещи потенциали. Освен това, трябва да насочим усилията си към данъчното облагане. Тук трябва да сме по-ефективни. Освен това, що се отнася до макроекономическата процедура за дисбалансите, трябва да кажа, че тук трябва да усилим действията и да проведем определени реформи. Парафискалните такси трябва да бъдат намалени и трябва да бъде намалена бюрократичната тежест. Тя пречи на бизнеса както на национално, така и на външно равнище. А, ако имаме добър микс от всички тези мерки, това ще помогне на Хрватия да отбележи напредък в областта на макроекономическите дисбаланси. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министър за неговото присъствие и за неговото участие в паричния диалог. За първи път Харватия е представена в този диалог. Добре дошли. Искам да засегна казуса на една компания, Агрокор, това е компания, която, в която работят 60 000 човека. Знаете тази компания със сигурност, защото тя е много голяма, много известна. Тази компания претърпява преструктуриране и когато вие се върнахте от Рим, вие казахте, че на европейско равнище нещата са ясни. Е, комисарят госпожа Вестегар прилага законодателството. Е, през 2014 година ние приехме доклад, където се описваше състоянието на, е, на компанията и на трудовите договори в тази компания. Какво смятате вие? Как ще се развие тази компания в бъдеще? Каква, как виждате вие ситуацията й? И какви мерки според хрватското законодателство бихте използвали при реструктурирането на компанията? Благодаря, казва министърът. Както казахте правилно, аз преди е, да стана министър, работех за тази компания като изпълнителен директор. Освен това, 7 години в Министерството на финансите също съм запознат с тази компания. Агрокор е най-голямата частна компания в Харватия, в региона и една от десете най-големи компании в източна Европа. Около 60 хиляди са работниците в тази компания. Там има вертикално интегрирани бизнес дейности от, от, от производство на храни до преработване на суровини и продажби. Но тази компания използва и други доставчици от региона. Е, това е съвсем ясно едно от най-големите ни предизвикателства тази компания – Предизвикателствата проистичат от факта, че компанията е много задлъжняла. Рейтинговите агенции намалиха рейтинга на тази компания. Трябва този дълг да се управлява, това е ясно. Предизвикателството в краткосрочна перспектива е, че има отношения с доставчиците, които са проблематични. В този кратък период е необходимо компанията да разполага с капитал, за да може да продължи да изпълнява своите дейности на производство, преработка и разпространение. Ние като правителство естествено следим какво се случва с компанията. Е, информацията, която имаме е, че компанията се опитва да намери източници за допълнителни авуари, и то в краткосрочна перспектива. Както се знае, има няколко опции, няколко възможности и ние ще следим какво се случва с компанията. Правителството съзнава какви са законовите възможности за намеса, както европейските закони, така и националните закони са взети предвид. И ако трябва да се действа, естествено, а, ние ще действаме. За момента обаче, ние мога да кажа, че ние сме много ангажирани към компанията, подкрепяме собственика да намери адекватни решения за нейните проблеми. Благодаря, казва председателят. Свен Гиголт има думата. Благодаря. Благодаря за вашето посещение, господин министр. Искам да засегна въпроса за специфичните за страната препоръки. Вашата страна е изключение, както и други страни и вашата страна към вашата страна има препоръки по отношение на семестъра. Харватия през 2016 година Харватия реагира на петте препоръки доста резервирано. През 2015 година имаше 6 препоръки. Пет от тях бяха с много ограничен напредък. Така че въпросът ми е, смятате ли да вземете по-насериозно препоръките или смятате, че те не са адекватни или пък вашето правителство? вашето правителство в крайна сметка е одобрило тези е, препоръки, но, но се оказва, че има малък напредък по тяхното спазване и прилагане. И на следващо място. Въпросът за съдебната система. Тя не е много ефикасна и трябва да се взимат по-бързо решението. Решенията в рамките на съдебната система, това не е само проблем за вашата страна, но вие как виждате, как виждате съдебната система и нейното функциониране във вашата страна. Отговор. Благодаря. Наистина, аз казах в началото и вие засегнахте въпроса за препоръките. Ние много сериозно се отнасяме към препоръките и то не само защото те идват от европейските институции, а също така и поради факта, че че те имат същите цели, както и ние, като правителство. Сега, през 2016 имаше малък напредък по препоръките. Това се обяснява с факта, че ние за по-малко от година имахме две, два парламентарни избора е, трябваше 3-4 месеца да минат, за да се състави правителство, след което това правителство се провали и миналата година, в септември, имахме нови избори. Така че а, това отложи прилагането на препоръките. Но както казах и по-рано, ние се опитваме да контролираме публичните финанси и се надявам през май да напуснем процедурата по свръхдефицита в скоро време ще, да, ще представим документ на Европейската комисия, в който ще а, покажем къде има напредък, в кои области има напредък по структурните реформи. И тук ние действаме много по линия на препоръките. Независимо дали става дума за бизнес средата, здравеопазването, публичната администрация или пък това, което вие засегнахте съдебната система и законодателната база. Във всички случаи ние сме много ясни и абсолютно съзнаваме важността на препоръките. Както, каз... както беше казано и във въпроса на госпожа Малетич, ние искаме да подобрим съдебната система и то не само от перспективата на стабилността, но също така и предвидимостта. И в същото време искаме да подобрим ефективността на съдебната система а именно върховенството на закона и защитата на инвеститорите и защитата на ищците. Надяваме се Харватия по този начин да стане по-привлекателно място за бизнес и за инвестиции. Благодаря, господин Анеманс. Благодаря. Ще говоря на холандски. Ако ви разбрах, господин министър, правилно, вие сте готов да допълните еврозоната, въпреки всички съмнения, които съществуват в момента. Ва и вашето правителство не споделя тези съмнения, по, така съдя по вашите думи. Освен това, вие сте задължени според договорите да се присъедините към еврозоната, но имам чувството, че възхищението се движи в определени граници. Ето, например, в Белгия даниците са много високи, но половината от хрватското население а, е против въвеждането на данъците именно поради страх от по-високи данъци. Как виждате бъдещото си членство в еврозоната? Благодаря. Благодаря за вашия въпрос и коментар. Преди да ви отговоря директно, искам да ви кажа следното. Исторически Харватия е много свързана била с германската марка преди еврото. Е, освен това, чрез индексацията на еврото, очакваме индексация по принцип на економиката. С влизането в еврото, в Европейския съюз, ние имаме задължението да се присъединим и към еврозоната. Това е политическо решение – в момента Харватия изпълнява 4 от 5 критерии по Мастрихт. Публичният ни дълг е въпреки всичко по-висок от 60% от БВП. Това е единствения критерий, който не изпълняваме. По отношение на управлението на публичния дълг, е, трябва да кажа, имаме стратегия, прията преди две, два месеца. Нашата цел е съдлъжнялостта да падне под 3% и това е в унисон с всички регламенти. Тоест, дори и да сте над 60%, до 2021 година публичният дълг трябва да падне до 3%. Но нашата идея е не само да спазим критериите, и не само за това искаме да се присъединим към еврото. Харватия плаща в момента 3,5% лихви. Това означава, че имаме излишък от 2% от БВП. Сега за еврозоната. Ние много сериозно се отнесеме към нагласите на, на нашите граждани и с Националната банка ние ще направим анализ на ползите и негативите гледаме какво се случва в Европа, особено на фона на Брексита. Но благодарение на този количествен и качествен анализ ще видим какви са предимствата и недостатъците от едно евентуално въвеждане на еврото. Естествено, това е нещо, което е необходимо Е, нещо необходимо за вземане на решение от наша страна. Председателя, благодаря. Смятам, че едно от предимствата е, че швейц... швейцарския франк е доста обесценен в момента. Господин Нигер, Нидермайер, нашият заместник-председател. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Най-напред економическия растеж. Хубаво е, че вашата страна започва да се възстановява, но през 2015 година ви бяхте доста под средното равнище на Европейския съюз. Въпросът ми е как влияе неблагоприятната ситуация на региона върху Харватия. На второ място фискалния план. Поздравявам ви за вашия план. Не е лесно да се контролира бюджета. Как виждате евентуалното разширение на дефицита? И на следващо място, какъв е напредъка по, по конверсията с, френски, с швейцарския франк? Сега за ПВП. Е, през 2016 година Имахме 2,9%, предвижданията са за 3,2%. Горд съм да кажа, че прогнозите, е, нашите прогнози се съотнасят с тези на Европейската комисия. Е, подобни са и прогнозите на другите финансови институции, било то МВФ или други експерти. 3,1% са прогнозите на Комисията за ръст на Харватия. Аз казах в моето въведение – че след дълга рецесия и намаляване на БВП, на глава от населението, както и други елементи в нисходяща посока, в момента Харватия се развива нагоре и се опитваме да осъществим едно възстановяване, да наваксаме с, с средното европейско равнище раз, развитието на економиката. Харватия беше една от двете страни, за които бе казано, че ще има възходящо развитие в областта на економиката. И това е доказателство за, призн... за... Това е доказателство за функционирането на нашите мерки. Сега по отношение на структурния дефицит. Да, това е проблем. Трябва да се справим. Трябва да направим наблюдение на нещата, които се случиха през 2016 година. Там нещата се развиха много по-добре от очакването. Структурните адаптации бяха осъществени. И в крайна сметка ние надхвърлихме целите както на Европейския съюз и комисията, така и нашите собствени цели. Сега за 2017 година ние искаме допълнително да имаме подобрение по фискалните позиции. За 2017 година открито мога да заявя, че ще продължим със същата стратегия за, за управление на публичните финанси. Това е ключа на нашия успех, а именно управлението на разходите. Тук, точно в тази област, имаме много стриктни контроли, т.е. по-добрия разходване на средствата а приходите ги използваме за намаление на дълга. Това е стратегията, която преследваме и ще продължим да преследваме през 2017 година. И мога да кажа, че идеята ни е да подобрим финансовия си баланс и през 2017 година. Сега швейцарския франк. Имаме диалог с Европейската комисия по този въпрос преди лятото. Смятам, че ще имаме решение на Конституционния съд по приетото законодателство. Ще продължим диалога. Ние разбираме фона, на който се води той и разбираме аргумента на Европейската комисия за приемането на закона, над 49% от длъжниците, които, в чиято валута беше швейцарски франк, конвертираха своите дългове в евро. Въпреки това, Нашият подход е активен. Имаме диалог с банковата общност в Харватия. Обсъждаме различни възможности за намиране на адекватни решения. Нещо, което да е взаимно изгодно и което да не ощетява публичните позиции, публичните финанси. Надяваме се да избегнем по този начин арбитража. Благодаря. Е, ще очакваме по-конкретна информация. Следващия оратор господин Кобърн. Благодаря, господин председател, господин Марич. Хрватия е държава членка на ЕС но не е част от е, ИПС, еврозоната, освен това. Паричната политика на Харватия е такава, че куната, вашата валута, малко или много е свързана с еврото. Вие говорите за приемане на еврото от 2019 година нататък. През януари 2017 година вашата безработица е над 11%, подобна на тази в някои южни държави, като Италия и Португалия. Младежката безработица е над 40%. Значи, вие общо взето сте в кюпа на държавите от Южна Европа. Искате ли наистина да се присъедините към общата валута? Особено с такава безработица. Ще приемете ли политика на крайни економии, вътрешна девалвация, подобно на това, което се случи в Гърция? Може ли да останете конкурентоспособни в рамките на економическия и паричния съюз? Освен това, хрватския народ ще приеме ли една такава програма? Знаят ли хрватите какво ги чака? Вижте какво се случва в Гърция хората са по улицата и така нататък. Смятате ли, че такова присъединяване е от ваш интерес? Да не говорим, че има хора, които трябва да бъдат спасени и държави, които трябва да бъдат спасени, особено в Италия. Благодаря за този въпрос, казва министъра. И във връзка с предишния въпрос. Вече казах, че ще анализираме и то от всички възможни перспективи, плюсовете и минусите на това да се присъединим към еврозоната. Задачата няма да бъде само за хрватските политици, но и за цялото общество, за всички наши граждани. Те трябва да осъзнаят какви ще бъдат ползите и недостатъците от това да се присъединим към еврото. По-настоящем това е нашия официален подход. В идните няколко години ще следим какво се случва. Вие говорихте за Гърция, ние пък ще следим какво се случва с излизането на Великобритания от Съюза. Всички тези процеси ще окажат въздействие върху нашето решение. Вие изтъкнахте обаче две неща, които аз бих искал да коментирам. На първо място безработицата, особено младежката. За нас е, тя наистина е важна и пречи на нашето економическо развитие. Много е важно да се следи не само процента на безработица, но и процента на заетост. Доколко е, нашите хора, нашето население е заето, участва на трудовия пазар. Точно в тази област бихме искали да положим много усилия. По отношение на националната валута, вие говорихте за конкурентоспособността. Куната беше въведена през 93-94 година. Ние де юре сме с плаваща валута, но де-факто сме доста тясно обвързани с еврото. Националната банка използва тази номинална обвързаност и номиналния валутен курс с цел да се постигне стабилност на цените. Говорим в Харватия относно това дали не можем да станем по-конкурентно способни, ако направим обесценяване, номинално обесценяване на нашата валута, винаги стигаме до едно и също заключение, че трябва да има вътрешна девалвация, а не промяна на, на курса. По отношение на крайните економии, през 2016 година вече демонстрирахме какво означава отговорно управление на публичните финанси. Успяхме номинално да замразим разходите за първи път, за да можем да използваме приходите за намаляване на задлъжнялостта и степента на задлъжнялост прямо БВП. Мисля, че това е правилната формула, за да имаме стабилност и то трайна. Точно в тази област полагаме много усилия. Благодаря. Благодаря, господин Каталин Иван. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си език. Поздравления за големия напредък. Постигнахте го в кратки срокове. От економическа гледна точка ние сме особено удовлетворени. Възниква един риторичен въпрос. Щеше ли Хрватия да се справи по същия начин, ако беше в еврозоната по време на кризата? Много от инструментите, с които разполагахте по време на вашата голяма криза щяха да отсъстват, ако бяхте в еврозоната. Присъединяването към еврозоната се описва като техническо-економическо решение, а не политическо. Много се говори по точно този въпрос в държави, които се готвят да се присъединят към еврозоната. Нека да ви попитам какво смятате за мандата на ЕЦБ. Вие сте министър на финансите. Смятате ли, че е достатъчно ЕЦБ да следи само за инфлацията в еврозоната? Не би ли било по-важно ЕЦБ да се занимава и с безработицата, и с отсъствието на економически растеж в еврозоната. Това са два лоста, с които Федералния резерв в САЩ е, разполага. ЕЦБ обаче не разполага с подобен мандат. Благодаря. Благодаря ви за този въпрос. Е, искам да бъда пределно откровен. За първи път някой иска от мен да коментирам ЕЦБ и нейната политика. Всъщност аз трябва да коментирам само политиката на нашата национална банка. Мисля, че онова, което бих казал във връзка с нашата национална банка, може да се отнесе и към ЕЦБ. Като економист и като финансов министр, смятам, че ролята не трябва да е насочена само към поддържане на ценова стабилност. Естествено, онзи, който налага, определя паричната политика, трябва да се занимава с нещо подобно, но е много важно да се следи фискалната политика и съответно да се следи безработицата, както и други аспекти. И така стигам до следващия въпрос, как да се хвърли мост между двете как да се подобри економическата дейност, как да се подобри случващото се на трудовия пазар. За нас това е изключително важно. Отношението между политиците и Националната банка в Харватия е изключително а, добро. Естествено, има ограничени възможности за действия понякога, но действия се извършват и то не само във връзка с изпълнение на конкретните цели, но и във връзка с изпълнение на общите по-масштабни цели. Благодаря Ивана Малетич. Благодаря. Нека да задам един въпрос. Нещо много конкретно. Нещо, което виждаме в различни доклади. Европейската комисия прави постоянни прогнози, препоръки, разговаря с националните правителства и казва, че едно от най-важните неща в Харватия е да се намерят средства за предприемачите, че следва да се заложи, освен това, на иновациите, Подобни кредити с такава цел са доста ограничени в Харватия. Не се отпускат кой знае колко охотно, сумите не са големи, дори да има такива кредити. Нашия финансов сектор може и да е сравнително стабилен, но не е достатъчно отворен към реалната економика. И една от причините за това е много високото ниво на лоши заеми. Каква е стратегията в тази връзка? Министъра, както вие изтъкнахте нивото на лоши кредити в Харватия в края на 2015 година е 16,7%. В края на 2016 година най-накрая започнахме да намаляваме тези нива. Сега очакваме процентът да е някъде около 15 в сравнение с други държави от ЕСА, имаме високо ниво на лоши кредити и то на кредити отпускани на дружества, има проблеми с управлението. Искам да кажа, че когато проведохме данъчна реформа и въведохме съответните разпоредби в корпоративното данъчно облагане, ние предприехме мерки за да стимулираме индустрията и банките съответно да управляват по-добре лошите заеми. И тук трябва да спомена като мярка не само отпускането на допълнителни ликвидни средства, но и преместването на ударението по някакъв начин. Харватия се насочва към по-големия економически растеж. Той е изключително важен. Капиталната адекватност на финансовия сектор в Харватия е 20%. Нашите банки са с много голяма ликвидност. Много често те разполагат с ликвидни средства, които са на нивото 3 до 5% от БВП. Това е изключително много. В същото време обаче те неохотно отпускат средства за различни проекти. Между другото, много ниско е нивото на, на апетита за, за подобни е, инициативи. Отново казвам, стремим се да намалим лошите заеми и тук трябва да спомена и Европейските заеми, които финансират основно това, за което вие говорихте, научна и развойна дейност, иновации, тези средства от Европа, наред с финансиране от наша страна, имат за цел наистина да дадат възможност на хората, които искат да се развиват, да го направят. И накрая, нещо, което е важно за активността, ниското ниво на дяловия капитал, на собствения капитал на нашите дружества. Затова трябва да спомена, че ако искаме да подсилим а, въобще а, търговската дейност на нашите дружества, ние би трябвало да а, засилим тяхната капитализация, а, да увеличим нивата на собствения им капитал, защото точно в тази връзка имаме затруднения. Благодаря. Господин Лов, благодаря. Господин председател, благодаря. Господин министър, много се радвам, че сте толкова положително настроен относно растежа във вашата страна. Аз имах три въпроса, но господин Кобрън вече зададе някои от тях. Безработицата в Харватия, бедността имате 11,3% безработица, 40% младежка безработица. Въпреки всичко това, казвате, че сте постигнали голям растеж през последните години. Този растеж се дължи на увеличаването на е, строителството. Е, доста голям е процента в увеличението на и растежа на туризма. Мисля, че това малко е подвеждащо като информация. На първо място, Световната банка показва, че допълнителните средства от Световната банка, МВП и Европейския съюз възлизат на някъде между 5 и 10% от БВП в Харватия. И съответно тези приходи са изключително важни за, за вас. 47% от БНД и в същото време, когато говорим за Европейския съюз, вие продавате вашите активи много по-бързо, отколкото се очаква. Говорите за продаване на банки, на, на строителни площадки, на, на, на терени. Това е нещо, което много прилича на онова, което се случваше в Гърция преди да се присъедини тя към еврото. И на второ място, понеже споменахте Брексит, ако погледнем вашата економика в дългосрочен план, ще видите, че има външни феномени, които въздействат върху вашата економика, вашето население, младото население напуска, това оказва сериозно въздействие. Брексит е един важен външен фактор. Какво въздействие ще окаже той върху вашето БВП, какво въздействие ще окаже върху туризма, какво въздействие ще окаже върху средствата, които получавате от Европа. Обсъждали сте всичко това с представители на Еврогрупата или пък с представители на Европейската комисия? Благодаря. Трябва да кажа, че не съм съгласен с всички факти, които споделихте, особено по отношение на БВП. Наред с вътрешното търсене, което е основен двигател за растежа на нашия БВП през последната година. Има и фактори, естествено, които са външни. Ние извлякохме полза от ниските цени на петрола, както и на някои други ценни ресурси. В същото време имаше програми, които допринасят за нашия економически растеж. Имаме и доста голяма жилавост в някои наши сектори на економиката. Вие говорихте за туризма. На туризма се падат някъде между 18 и 20% от ДВП, макар че не е лесно да се измери въздействието на туризма върху економиката. По принцип, туризма е доста стабилен като сектор. От една страна, поради това, че някои от нашите конкуренти около Средиземно море имат свои собствени проблеми. В този отрасъл също има доста геополитика. В туристическия сектор, особено в подотрасъла на, на хотелските услуги, ние имаме стабилно присъствие на пазарите. Има и нови участници на пазара и има много ново инвестиране, много нови инвестиционни цикли. Вие говорихте за продажбата на активи. Днес правителството притежава все още много хотели и даже хотелски вериги на брега. Не защото толкова много искаме да продължим да ги управляваме, а защото в миналото, когато е имало смяна на собствеността на хотелите, винаги е имало сделки, при които в крайна сметка хотелите се оказвали в ръцете на държавата. Е, и ето защо ние търсим стратегически партньори. Правим това, което се нарича активиране на държавни активи. Искаме да подобрим управлението на държавните активи, защото Очакваме да се появят стратегически инвеститори, които пък ще дойдат с нови средства, нов капитал, ще дадат работа на нови хора и ще подобрят и качеството на хотелите. Ще подобрят не само съществуващата инфраструктура, но и цялата така наречена микролокация. Така че това е идеята на, на тази активация на, на държавните активи. Това е основен стълб в а, нашите усилия за фискална консолидация и растеж. А по отношение на Брексит, ние следим отблизо какво се случва и като казвам какво се случва, нямам предвид само случващото се в Европейския съюз и в Великобритания. Ние се опитаме да анализираме всичките последици, преки и косвени. Защото по отношение на вноса и износа, например, вероятно знаете, че Харватия е в дъното на групата от страни, които имат тесни връзки с Великобритания. През последните години все повече британски туристи идват в Харватия, което е нещо добро. И то продължава да се наблюдава като тенденция въпреки Брексит. Не смятаме, че тази тенденция ще бъде застрашена по някакъв начин. Така че въздействието на Брексит, прякото въздействие ще е доста ограничено. Косвеното въздействие трябва да се следи, особено що се отнася до капиталовите пазари. Така че ние отблизо следим и ще следим онова, което ще се случва. Благодаря, Перванш Берес. Euh, Благодаря ви, господин министр. Вие споменахте Брекзит, но Нашите лидери в Рим говориха за бъдещето на Европейския съюз от 27 държави. Колегата Иван ви попита за присъединяването към еврото. Това е предмет, който наистина разделя 27-те държави. Какво мислите? По Римската декларация, например, се забелязва, че има две позовавания едното по-смело, другото по-скромно, за това, че трябва да се движим по пътя на единната валута, за да имаме пълноценен паричен съюз. Как виждате вие този бъдещ етап? Какъв ритъм предвиждате? Можем ли едновременно да работим и по Брексит, и по завършването на економическия и паричен съюз, който ни е толкова важен? Вие сте права, разбира се, на заседанията на Екофин. Ние говорим по всички тези въпроси, не само Брексит, но и изграждането на паричния економически съюз. Имаме третия стълб и системата за застраховане на депозитите. Всичко това се обсъжда надълго и на широко на нашите заседания. Вярно е, че имаме и дискусиите на еврозоната, в които Харватия не участва, но получаваме надлежно информация, за да знаем какво се случва. Иначе е ясно, че всички ние изчакваме официалното започване на преговорния процес – той ще започне скоро. И заедно с този процес се надявам да получим и по-голяма яснота по следващите стъпки. Ясно е, че има много предизвикателства и остават и много въпроси без отговор. Ще трябва скоро да се заемем с тях. и така ще ви дадем и по-добри аргументи. Много ви благодаря. Бих искал да благодаря на господин финансовия министр. Също така трябва да го поздравя, това беше много полезна размяна на мнения. Желаем му успех с следващите стъпки и в работата с Европейската комисия, за да се излезе от процедурата за свръхдефицит. Оценяваме и ангажимента да се изпълнят отправените към страната препоръки. Със сигурност това е само първия от всички бъдещи много полезни контакти между хрватското правителство и тази комисия. Благодаря. Председателството се поема от Маркус Фербер. Okay, dear colleagues, we come now to point number six of our agenda. Преминаваме към шеста точка. Предложението за изменение на директива 2016-112 ставка на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания. Тук се включват и електронните книги и електронните издания. С удоволствие давам думата на докладчика Том Ванден Кенделаре. Благодаря, господин председател. С това предложение Европейската комисия се опитва да направи промяна в съществуващата ситуация. Някои държави членки могат да налагат нулева дори станка, ставка ДДС върху печатните издания, но електронните издания са изключени изключени от тази възможност. Именно за това трябваше да се подобри връзката между потребителя и електронното издание, да се намали това бреме, което вече не отговаря на реалността, защото настъпи електронната революция и разликата между печатни и електронни издания се смята за нещо устаряло, от много държави членки и от мен включително. Имаше писма на Франция, Германия, Польша и други през 2015 година за нов подход към тези ставки. Знаете, че имаше и няколко съдебни дела. По мое мнение, предложението на комисията е балансирано. То дава възможност на държавите членки да прилагат намалени ставки спрямо електронните издания, без да ги задължава. Нещо, което малко ме озадачава. Мисля, че комисията е права да отдели този въпрос от бъдещите преговори за окончателния режим по ДДС. Това отговаря на стратегията за единия пазар от края на 2016 година и насърчаването на цифровата економика. Затова аз поисках и график. Парламентът винаги е настоявал за подобна позиция. Надявам се скоро да стигнем до съгласие и да покажем на съвета, че и те трябва да ускорят работата си, а не това предложение да се използва за пазарлъци в преговорите по други по-противоречиви предложения. Аз съм готов да изслушам всички, но мисля, че бъдещия режим би трябвало да доведе до по-добра координация на единия пазар. Накрая ще кажа, че очаквам с нетърпение работата с докладчиците в Сянка. Много ви благодаря, Том. Ще дам думата на докладчиците в Сянка, първо от социалистите. Благодаря господин докладчик, господин председател. Мисля, че няма какво толкова да се добави. Това предложение е полезно, то е добре дошло. Не е логично наистина, особено в страните, които имат намалени ставки за книги, да не прилагат сходни ставки за електронните публикации. Но, както виждаме, сега се прави промяна, поправка и тази промяна съвсем не идва твърде рано. Според мен определението за електронни публикации на комисията е достатъчно обширно, за да не спира иновациите. Разбира се, тук се прави разграничението от музика и видео. Подкрепям предложението и съм съгласна с докладчика, че трябва да се напредва бързо и да не намесваме тази тема с преговорите по ДДС за книгите и изобщо ДДС. Така че нека работим бързо. Ние тук сме за субсидиарността, разбира се. Никоя държава членка не е задължена по този инструмент, но и се дава свободата да направи тези промени в ставките на ДДС, ако желае. Нека работим бързо. Много ви благодаря. Не виждам никой от ЕКР. Е. Всъщност виждам колега, който обаче няма да се изкаже. Лидер, либералите кора. Благодаря, господин председател. По-добре късно, отколкото никога. Ние отдавна настояваме за такова предложение. Пишем писма, много от колегите са задавали въпроси. Радвам се, че сега има добро предложение от комисията. В противен случай как да обясним на гражданите, че се прави тази разлика между издания на хартия и в електронен формат? Надявам се всички да се съгласим с докладчика, че трябва да се работи бързо, включително и в съвета. Благодаря на докладчика. Искам да го похваля за добрия доклад. Много е важно, според мен, че той се въздържа от това да започне да добавя всякакви изменения, които не са свързани пряко с предложението. Напротив, той се придържаше към неговата същност и с това си свърши работата много добре. Надявам се бързо да приключим. Благодаря, Кора. От името на Гое Палама Лопес Бермехо не е тук. Не виждам никой друг от Гое. Зелените. Благодаря ви. Мисля, че дори и аз в този случай не мога нищо да успоря, защото съм съгласна с казаното. Много разумно предложение. Подкрепяме и комисията и допълненията на докладчика. Това е нашата позиция, която изобщо не е спорна. Една книга е книга, един вестник е вестник, независимо дали са на хартия или в електронен формат. И е добре, според мен, държавите членки да намалят ставките за електронните издания, ако го правят за книгите. Би трябвало електронните и печатни книги да се третират еднакво. Според мен предложението трябва лесно да се приеме. Беше интересно да разговаряме с издателите. Всъщност за тях много по-големия проблем е финансирането на културни продукти, като книги и вестници. Всички ние имаме нужда от вестниците, но може би има политически проблеми, точно защото този финансов модел не работи много добре. И тук съм съгласна с, с Кора, трябва да се помисли. Журналистите са много важни, но те вече трудно си изкарват прехраната, защото вестниците няма как да им плащат. Иначе съм съгласна с докладчика. Благодаря. Не виждам Барбара да е тук от НС. Не виждам и някой да иска думата, но комисията присъства. Донатора Пони. Uh, Благодаря. Аз нямам какво да добавя. Позицията на парламента отговаря на тази на комисията. Очакваме съгласие в съвета, възможно най-скоро, макар че това не се разбира от само себе си по-настоящем. Тук ни трябва единодушно гласуване. Благодаря. Докладчикът желая ви нещо да добавя. Благодаря. Нека запомним този ден. Никога не сме били толкова единодушни. Да, почти е разочароващо не. Честно казано, Понякога сме по-единодушни по данъчните въпроси в сравнение с съвета. На 4 април 5 часа след обед е крайния срок за измененията. Разглеждането е на 3 май, а гласуването е отново на 3 май, за да може да влезем в пленарна зала на второто пленарно заседание през май. И след това продължава работата в Екофин. Така Преминаваме към седма точка. Несъответствие при хибридни образования и инструменти, включващи трети държави. Оле Лудвингсън е нашия докладчик. Заповядай. Благодаря, господин председател. За да се намали възможността за данъчно планиране, Европейския съюз трябва да се справи с няколко е, данъчни схеми, които са доста съвършени. Става дума за дейност, която надхвърля границите на Европейския съюз. Много често големите компании, мултинационалните компании използват така наречените хибридни образования, за да намалят данъчната тежест. Мога да спомена Макде... Макдоналдс, например, както и други компании. Целта на подобни споразумения е да се намали данъчната тежест върху компаниите, това води до подкопаване на европейското данъчно законодателство. Ето защо трябва да има ефикасни правила по отношение на тези хибридни образования. Ето защо аз приветствам инициативата на комисията и споразумението в съвета относно подобни хибридни образования и инструменти, включващи трети държави. По този начин ще се намали възможността за неплащане на данъчни, данъци и данъчни измами. Комисията говори за место пребиваване, данъчно место пребиваване. споменава се мястото на пребиваване на компанията там, където тя може да допринесе за най-доброто развитие на обществото. Трябва да спомена някои конкретни случаи, върху които хибридните образования възникват тогава, когато не се прилага съответното законодателство в рамките на техните филиали и в рамките на юрисдикцията на филиалите. Ето защо не би трябвало да се позволява нещо подобно. Ако не се вземе принципа за постоянно данъчно место пребиваване и а, приходите, които а, се генерират на това място, ще имаме сериозни проблеми. В Макдоналдс, например, по случая Макдоналдс може да споменат САЩ или пък Люксембург. Това не е а, приемливо. Трябва да се избегне двойното данъчно облагане, а не възможността за избягване на данъчно облагане на всички места. Хибридните образования много често са такива, че няма кой знае какви права за данъчните администрации да се намесят. Мисля, че Европейския съюз трябва да обсъди а, своите данъчни взаимоотношения с трети страни. Има предложение за изключение за, за банковия сектор, там, където финансовите инструменти са свързани с увеличаване на капиталовите изисквания. Изключенията обикновено са свързани с пропуски, с празни места и въпреки всичко това предложение трябва да бъде обсъдено, тъй като то се обсъжда и в съвета. Искам да благодаря на секретарията, на комисията и на всички, които участват в работата по този доклад. Надявам се, че ще можем да приемем компромисите днес, за да можем да ги обсъдим в пленарна зала в края на април. Благодаря. Uh, благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка си, Папиети Канен от името на НП. Първо искам да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за много доброто сътрудничество. Този доклад всъщност следва и предходния. Ние в парламента нямаме някакви несъгласия. Всички смятаме, че законодателството би трябвало да бъде обхватно и да решава проблемите, които не намериха решение в комисията, предложението на комисията. Сега искаме да няма повече избягване на корпоративното данъчно облагане. Благодаря. Благодаря за ЕКР. Пирка. Пирко, поправя се председателя. Puheenjohtaja. Yleisesti ottaen ehdotus direktiiviksi verokohtelun ero... Благодаря, господин председател. Тази директива по хибридните несъответствия е много важна. Разглеждат се участията на трети страни. Благодаря на докладчика, тъй като всички ние имаме сходни цели, а именно искаме да няма възможност да се избягват данъците. Разбира се, гледищата ни по това какво точно трябва да се направи са малко различни. Според някои е необходимо да се разгледат абсолютно всички хипотези на данъчно избягване, според други трябва да се мисли и за бъдещите такива вратички. Но аз съм сигурна, че ще стигнем до компромис, защото имаме сходни цели. Благодаря. Благодаря ви. За либералите Нилс Торвал. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Оле Лудвиксън за много доброто сътрудничество от самото начало. Благодаря и за добрите резултати. Това беше предложение с доста технически характер, но, както знаете, дяволът често се крие в детайлите. Тук имахме и много дяволи наведнъж. Опитах се да предложа някои изменения, за да насърча Оле да бъде още по-смел, още по-амбициозен. Благодаря ми, благодаря, че прие всички тях. Много ми е приятно, че това се случи. Мисля, че добре си свършихме работата и резултатите също си струват. След като към мен се отнесоха толкова добре, нямам друг избор, мен да подкрепя доклада. И се радвам, че съм има възможността да направя подобрения – така че един ден, когато законът започне да се прилага, да се намали това избягване на данъци. Сигурно сте запознати с доклада за Оксфам от тази сутрин. Вижда се какво се прави в банковия свят. Е, мисля, че Оле малко ще ги затрудни в бъдеще. Благодаря. Не виждам никой от групата на ГОЕ. Зелените Ева Жули е заменена от Моли. Заповядай, Моли. Да, аз говоря от името на Ева Жули. Тя също искаше да благодари но Оле Лудвиксън. Тя изтъква, че са работили много добре заедно, че нашите изменения са взети предвид във всички компромиси. Това е важно предложение, защото допринася срещу избягването на корпоративното данъчно облагане, и изменя директивата, прията миналата година, но това е първата стъпка по един дълъг път. Имаме важни данъчни предложения, както и докладването страни по страни. Винаги повдигам въпроса за корпоративната данъчна основа – От доклада на Оксфам се вижда, че би трябвало всички компании, а не само банките, да докладват пред обществеността. Но така или иначе, след три години ще се направи оценка на предложението и неговото изпълнение, за да сме сигурни, че мерките са били ефикасни и че празнотите са попълнени така или иначе. Това е важен принос. Благодарим на докладчика за доброто сътрудничество. Много благодаря. Оглеждам се, никой друг не иска думата. Комисията не. Оле, ти ще резюмираш тази дълга дискусия. No, Няма да говоря толкова дълго. Искам да благодаря за доброто сътрудничество в групата и в разговорите между докладчиците в Сянка. Съгласен съм с това, което беше казано. Това е законодателство, което винаги трябва да следи развитието на нещата. Работил съм в голяма компания в продължение на много години и знам, че естествено всеки се опитва да намали е, данъчната тежест. И ето защо по отношение на данъчното облагане в Европа трябва да продължаваме постоянно да променяме законодателството, защото в различните държави се случват различни неща. Благодаря много на всички и най-вече на докладчиците в Сянка. <laughs> Благодаря. Ще гласуваме след половин час днес и на второто пленарно заседание през април. Сега преминаваме към осма точка функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно. Докладчика ни е Доро Клаудиан Фрунзулика. Не го виждам обаче. Социалистите знаят ли къде е? А, идва насам. Какво означава това? Две минутна почивка? Добре, две минути изчакваме. We missed you. Please take a seat. So we come now to point number eight of our agenda. И така преминаваме към точка 8 функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно. Докладчик господин Фронзолика. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Беше много добро. Франчайзинга има много важна роля за структурирането на вътрешния пазар и за сектора на древно. Но, за съжаление, няма, не успява да постигне своя потенциал заради регулативната база. 330 е регламента от 2010 година. Е, този регламент не е ефективен. Смятам, че компромисите, които бяха изработени с другите докладчици във сянка, покриват най-важните въпроси и отразяват един общ подход за подобряване на франчайзинга в търговията на древно. Ние всички сме съгласни с факта, че регламент 330 трябва да бъде приложен навсякъде във всички държави членки. Трябва да има модел, създаден от държавите членки за отчитане, за подаване на оплаквания и за подаване на всякаква релевантна информация чрез точки за контакт или по друг начин, така че да се опростява начина на събиране на информация по отношение на ситуацията на пазара, на търговията на древно. Освен това, ние се надяваме да имаме балансирано представителство на двете страни по франчайзинга. Техните интереси трябва да бъдат защитени в а, договора за франчайзинг ние искаме да бъде укрепена системата на франчай... франчайзинга на национално и европейско равнище. Освен това, трябва да се създаде по-добър норматив, по-добра нормативна среда за споразуменията, като в тези споразумения са отразени трудовите условия и насоките за създаване на договори за франчайзинг. И по-специално правилата за прилагане на разпоредбите на, от държавите членки трябва да бъдат в унисон с предизвикателствата на пазара, тук имам предвид цифровизацията му. И по-нататък искам да подчертая, че Европейският парламент трябва да бъде въвлечен в консултациите по франчайзинга в търговията на дребно. Трябва да има по-последователни правила, които да се прилагат в областта на франчайзинга. Що се отнася до последствията за конкуренцията, трябва да се анализира ситуацията във всяка държава членка. Това трябва да стане чрез механизъм за оценка механизъм, който да е изработен от органите по конкуренцията. Ние искаме една честна конкуренция, пазарът има нужда от нея. Благодаря ви. С интерес очаквам вашите ваши... Аз си знаех, че трябва да говоря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 optimistán várom a szavazást is. Köszönöm. Thank you very much. С интерес очаквам гласуването. Станислав Осок. Благодаря. Господин председател, мисля, че това становище бе изработено в, бе изработено в дух на сътрудничество, много положителен дух. Франчайзингът е много важен. Бяха споменати важни аспекти анализ на пазара, анализ на дългосрочните проблеми, особено що се отнася до условията за закупуване и не само за тях. Важно е също така и директните интервенции от страна на комисиите, когато има проблеми между страните по франчайзинга. А, моята група няма единно становище, но полската, и полската делегация няма да може да подкрепи доклада, защото ние смятаме, че тук се накърнява европейското законодателство за конкуренцията Г и О тези изменения няма да може да подкрепим. Не смятаме, че тук решенията са оправдани. Благодаря, казва председателят. От името на либералите не виждам никого. Обединената левица не е дошла още. Зелените. Вие замествате всеки го, моля. Аз не мога да го заместя, не съм информирана. Добре. Няма желаещи, които да искат да се изкажат. Може би комисията? Да, имате думата. Е, накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Искам да повторя това, което бе казано проблемите с франчайзинга не, не опират до конкуренцията. Ние сме готови да говорим с всички заинтересовани страни как се при, прилагат разпоредбите в областта на законодателството за конкуренцията. предвиждаме срещи с заинтересованите страни с национални представители. Ако има нужда от ограничения в бъдеще, ще помислим за това. Но по принцип смятам, че тук се става дума предимно за лоши търговски практики, много повече за това, а не за накърняване на конкуренцията. Благодаря. Давам думата на докладчика отново. Клаудия. Благодаря. На всички колеги искам да кажа, че ще взема предвид техните позиции и след всички обсъждания и обмен на мнение с докладчиците в Сянка, мога да кажа, че позицията ни е ясна и смятам, че тя е добра за пазара на франчайзинг в Европейския съюз. Благодаря ви. Гласуването ще бъде на 25 април. Ние трябва да гласуваме по-рано и, ще, и това ще сторим след малко. Няма друго в дневния ред. Е, имаме сгласуване след малко, така че почивка до гласуването. Не, Перванш Берес иска думата. Since we have time, I just want to make a double comment. The first one is just to mention... Искам да направя два коментара. Ние бяхме по-бързо и ние бяхме по-бързи и за това докладчика всъщност не закъсня, той си беше на време. Сега за гласуването. Дали да нямаме глас. Имахме дискусия с координаторите да, дали гласуванията да не са в понеделник от 6 часа. Това беше всъщност нашето споразумение. Но, дори, но ако нямаме гласуване в понеделник, ще и по-добре. Добре. Може да чакаме до 6 часа. Добре. Всъщност, Първанш, ако имате още други коментари, може да ги споделите. Един германец като председател прави всичко според установения ред в дневния ред.

Dear colleagues, we can start our voting session. May I ask you... И така, колеги, да продължим с гласуването. Моля ви, пригответе картите си за гласуване. Ще направим проверка. Still three colleagues to vote. Four colleagues to vote. Гласувайте, моля, колеги. Още един колега чакаме. Окей. Okay. The vote is closed. Край на гласуването, на пробното, на пробното гласуване. Добре. Функционира системата. Чудесно. И така, Преминаваме към истинското гласуване. Това е моят доклад. Доклада за статистическата програма. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Прието. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 60. За. Против. Въздържали се. Прието. Осмо. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис. Хаш. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Прието. МПЛ 5. За. Против. Въздържали се. Прието. 11. За. Против. Въздържали се. Прието. Мпл 6. За. Против въздържали се. Нека проверим МПЛ 6, моля. Vote is closed. Is adopted. Прието. Извинявайте, аз се обърках. Не, не видях колегата от НП. МПЛ 7 за Против? Добре, проверка на М по 7. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис ДА. За, против, въздържали се. Прието е. 12 за, против, въздържали се. Прието е. Компромис М с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. МПЛ 12 за. На следващата страница е това. Против. Проверка на МПЛ 12. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. МП 14. 13 за. Против. Проверка на МП 13. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис и за, против, въздържали се, прието. МПЛ 17 за, против, въздържали се, прието. Компромис е А с устното изменение. За, против, въздържали се, прот... отхвърлено е. Сега без устното изменение за, против, въздържали се, прието е. Uh, compromise. Uh, 77 77 пада, т.е. оттеглено е. Компромис L. С устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено. Сега без изменението за, против, въздържали се, прието е. Сега изменение МПЛ 20 за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се. Проверка на МПЛ 25. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. МПЛ 26 за, против, въздържали се, прието е. 84 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, въздържали се, прието. 87 за, против, въздържали се. А, проверка на 87. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 88 оттеглено, 17 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. Компромиса за, против, въздържали се, прието. Изменение 30 за, против, въздържали се, прието. 31 за, против, въздържали се, прието. МПЛ 2 за, против, въздържали се. Проверка на второ. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 32 за, против, въздържали се. Прието. 34 за. 34 за, против, въздържали се. Проверка на 34-то. adopted uh, ample 3 in favor against Check AMP3. Vote is Проверка на AMP3. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. С за, против, въздържали се, прието. Компромис Д за, против, въздържали се, прието. Компромис Е с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега без устното изменение за против въздържали се. Прието е. 48 за против въздържали се. Отхвърлено. F за против въздържали се. Прието. Четвърто за против проверка на четвърто изменение от темпо. Край на гласуването. Прието. Компромис Г за против въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. 56 за, против, въздържали се отхвърлено, 57 за, против, въздържали се отхвърлено, 20 за, против, въздържали се. Нека проверим 20 изменение, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. И сега поименно гласуваме върху целия текст, както изменен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 за драма против. Сега поименно гласуване за резолюцията. Край на гласуването. 43 за, против 1, 2 въздържали се. А сега за решението с, с за влизане в преговори с съвета, моля гласувайте. Край на гласуването. Приете докладът. Прието е и решението за трилога. We move now to... Преминаваме нататък към доклада на господин Лудвиксон. Несъответствия при хибридни образования и инструменти, включващи трети държави. Процедура на консултация. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против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 38 за, против, проверка по 37, казва председателя, начало на гласуването и се извинява 38 изменение. Моя грешка, казва председателя. Гласуваме по 38. 38 край на гласуването приема се.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 47 и 48 за, против, въздържали се, приемат се, 49 за, против, НП против 49-то, проверка по 49-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Вие сте против или за. Проверка по 50-то. Мислех, че вдигате ръка с закъснение. Гледам координатора. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. Точно така. Отиваме на 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е. За, против, въздържали се, приема се. 58. За, против, проверка по 58. Моля зелените да вдигат ръка. Край на гласуването. Приема се. 59. Номер 3 отпада. 59, 64. За, против, въздържали се, приемат се. 61, 5 и 62. За. 61 и 5. За. Против, въздържали се, приемат се. 62. За. Против, Проверка по 62. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 63 и 6 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 64 за против, въздържали се, приема се. 65 за, против, мисля, че се отхвърля. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, Проверка още веднъж. Мисля, че се отхвърля все пак. Не е ясен резултата. Край на гласуването. Приема се. Така се оказа. Номер 8 отпада. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по целият текст с измененията към него, по именно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. 44 гласа за, против няма, въздържали се двама. Поздравления за докладчика. So, now we vote. И сега продължаваме с гласуването. Гласуваме проекто доклада функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Координаторите на двете големи групи, моля внимавайте. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Д за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Е за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 14 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за против въздържали се приема се. Компромис Г за против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 42 за, един против, един въздържал се да поздравим докладчика. И тъй Нека кажа, че трябва да гласуваме по ПРИПС и възражението там. Много е дълго заглавието, казва председателя, за това няма да го прочета. Предложението е да гласуваме амблок. Параграфи 1-2, позоваване 1 до 11, до съображение Хаш. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега поименно гласуваме целия текст. Моля, гласувайте. Изчакваме още някой да гласува. Край на гласуването. 41 за, 1 против, 1 въздържал се. Липсата на възражение се приема. Благодаря. Следващите заседания Понеделник 10 април от 3 до 6.30, вторник 11 април от 9 до 12.30. Много ви благодаря. Закривам заседанието.